провери е, правомощията на Жан Колобия и предлага валидиране на неговия мандат. Има ли възражения? Няма. Е, мандатът му е одобрен.